Äh, добро утро. Добро утро. По-специално и на господин Регнштайн е, желая е, добро утро. Ако нямате възражение, да приемем е, точките от дневния ред. Всъщност пет неща имаме за гласуване. Направо отиваме на точка трета. Иран. Има ли изказвания по тази точка? Няма. Тогава да започнем с гласуването. Компромис едно. Кой е за? А. Give Fleckenstein the EPP voting list. Е, дайте на Флекенштайн е, и на НЕП е, списъка за гласуване на НЕП. И така, за компромис едно, дами и господа. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 127-128 за, против, въздържали се, отпада. I vote is no.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 Никога не сме го правили. Преда. Преда. Това е, има някаква грешка в е, списка за гласуване на не, не? Е, е, е, НП, не може да... При нас няма грешка, винаги, си, винаги сме прави. Глас от залата. Ската. Ската. The vote is... Ската. Всъщност отдавна седи от е обявено гласуването по тази точка. И така, край на гласуването. Приема се с 34 също 20. Имаме 253 сега. За, против, въздържали се. Отпада. 186. Отново по имено гласуване, моля. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отпада, отхвърля се с 30 срещу 24. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 198. Кой е за? Моля, е, гласувайте видимо. Е, против, въздържали се, приема се. 201. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. 2006. Изменение 2006. За, против, против,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 232. Изменение 232. За, против, въздържали се, приема се. 300 е, вече сме приключили. Сега 234 приема се. 2308 38 е, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 269. Изменение 269. 269. Танок. За, против, въздържали се, отхвърля се. 200 275 за, против, възражали се. Да проверим. Вие, да, но груп, е, позицията на групата е различна от вашата. Минус. It's Qatar. voting list. Look to the voting list. Гледайте си в списъците за гласуване. Край на гласуването. It's mit 21 zu 35 abgelehnt. Отхвърля се с 35 е, срещу 21.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 Първата част е, е прията чрез е, е из, компромис 19. Сега да гласуваме за втората част. За против въздържали се, приема се. It's clear. It's Приема се, ясно е. Компромис 20. Компромис 20. За, против, въздържали се, приема се. Извинение 337. Да. 337, 337 е за, против, възражали се, отпада. 338 е оттеглено. 344 за, против, възражали се, отхвърля се. Стигаме до компромис 21. За, против, въздържали се, приема се. 362. За, против, въздържали се, отхвърля се. 370. За, против, въздържали се, Приема се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Да гласуваме електронно за 439. Край на гласуването. Отхвърля се с 37 срещу 18. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото пада. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. Това пада. Стигаме до 393. Е, Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 405 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега стигаме до компромис 22. Не, всъщност 396 при това за, против, Въздържали се, отхвърля се. И сега идва компромис 22. Или нещо сме пропуснали? 395. 395. Да гласуваме за 395. За, против, въздържали се, отхвърля се. 397. За, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 499. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега стигаме до 407, 408, 600. За, против, въздържали се, приема се. и 8 и 10. Сега компромис 22. За, против, въздържали се, приема се. 420. За. А, кой е против? <laughs> кой е против? Адо, Анца. 420. 420. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Е, dann haben wir 433 dafür. 433. За против, въздържали се, отпада.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 Да проверим 24, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 37 срещу 18. Стигаме до Инта Едно За против въздържали се приема се 2. За против въздържали се приема се Три За против въздържали се приема се 4. За против, въздържали се, отхвърля се. Това беше вече отразено. 8. Кой е за 8? Против, въздържали се, приема се. Всъщност това се раз... го разгледахме с другите параграфи. 9 за, против, приема се. 10 е, е, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, Да проверим 11. С 42 срещу 15 се отхвърля. 12 за, против въздържали се, приема се. 13. Кой е за 13? Против въздържали се? 13.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 Край на гласуването. Доклада е прият с 37 е, гласа за, 15 е, против и 8 въздържали се. Сега какво прави? So И така, драги колеги, доста бързичко е, действахме. Ако обичате обаче, не се отдалечавайте. Господин Флекенштайн, е, става дума за правата на човека. So please, I would like to ask you to stay here. Ако обичате, ще ви замоля да останете тук.